Uh, yeah, Скъпи колеги, нека да започнем с точка 6. Нашия докладчик по тази точка е Маркус Фербер. това е становище трябва да разгледаме измененията по него. Становище по доклада на Комисията по транспорта. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратък, за да можем да пристъпим към гласуване. Предложението на комисията за евровинетката се състои от две части. Първо предложение за въвеждане на тази винетка и второ постепенно намаляване на данъка върху върху тежкотоварните превозни средства. Много съм благодарен на докладчиците всяка, че се съгласиха с мен да се съсредоточим върху темата за данъчното облагане, да не е, даваме становище по темата за винетката по същество Европа, защото сме комисия по економически и парични а, въпроси, въпреки че аз съм дългогодишен член на комисията по транспорта, имам мнение по въпроса. Но за мен беше важно да се концентрираме върху правомощието на комисията върху ЕКОМ, т.е. данъчното облагане. За това аз предлагам а, намаляването на данъчното облагане да не го направим така, както предлага комисията в пет отделни стъпки, защото това е много бюрократично, много сложно. Ам, само на пръв поглед изглежда просто. Аз предлагам да прескочим тези пет етапа и да кажем просто, че целта ни е 5 години след влизане в сила на директивата, данчната ставка да бъде нула. Внесени бяха много изменения, които засягат не само данъчния аспект на нещата, а целия спектър, който всъщност трябва да бъде част от доклада на Комисията по транспорта, не част от нашето становище. За това аз предлагам тези изменения да не бъдат взети а, е, предвид при компромисите, защото те са в правомощията на Тран и ние няма да изглеждаме сериозно. Така че, пак повтарям, идеята е да се откажем от пете етапа, от пете стъпки, Е, и да кажем, че е, премахването на данъчното облагане и въвеждане на таксувана зависимост за миналото е, разстояние трябва да бъде неутрално по отношение на разходите. Надявам се колегите да ме подкрепят. Благодаря. Thank you. Uh, Перванш Берес. Благодаря, Перванш Берес. Um, merci. S'il y a eu un... Благодаря. Ако е имало компромис, значи има обсъждане с другите и аз трябва да съм участвала в такава една обсъждане. Основната трудност, с която се сблъскваме в тази област, е, че системата, която комисията предлага да се премахне на етапи 20% на година за 5 години – е, но да се взема предвид е, ситуацията, от която тръгват различните държави членки. В някои страни вече има система за плащане, в друга такава няма, в трета сега се възвежда, въвежда. И за това се прие принципът на гъвкавост, който позволява на държавите членки постепенно да изведат от експлоатация тази система, която се прилага на този етап за такси за тежкотоварните автомобили, е, но тук нататък трябва да се обмисли режима за преминаване кой, към новия режим на таксуване и също така тази е, нова система трябва да бъде адаптирана, така че да няма загуби е, в приходите на държавите членки. Подадохме изменение 22 на Моли Скот Като. Много добро изменение, свързано с бюджетни измерения на този проект и целта е да се вземе предвид неудобството, че е, продължава да има хора, които карат дизелови превозни средства. Господин Тремос. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ние подкрепяме идеята да се премине от е, данъчно облагане на превозно средство към е, таксуване в зависимост от изминатото разстояние. Е, въпреки това обаче не сме съгласни с компромиса, не сме съгласни с това, което се предлага, защото трябва да се плаща за лиценз. Скот Кейто. Thank you, President. Well, I think our position on this... Благодаря на нашата позиция по въпроса е ясна, но ще я повторя накратко. Ние не подкрепяме доклада, не подкрепяме линията на комисията, но ние ще бъдем конструктивни. Според нас Данъчното облагане на превозните средства не трябва да се смесва и да, да се замества от а, таксуване възоснова на изминатото разстояние. Таксуването възоснова на изминато разстояние трябва да идва в допълнение И поради тази причина искам рамката да бъде стабилна и тя да бъде в хармония с целите, да се съобразява с жизнения цикъл, с околната среда и социалния аспект на въпроса. От, отказа от е, е, стимулите няма да доведе до тази е, цел. Ние сме внесли изменения, за да, с които да отхвърлим идеята за намаляване на данъчната ставка на 0 до 2024 година. Лопес Бархел. ИНФ. ЕНФ. Е СПД. Е НС, извинете. Floor back to rapporteur. Давам думата тогава пак на докладчика. Благодаря. Радвам се, че има принципно съгласие мисля, че ще успеем да приемем добро становище а, и ще помогнем на Комисията по транспорта да продължи да работи по темата. Не, а, мисля, че не трябва да говорим за транспортна политика. Аз дълго мога да говоря за системите за винетки. Има резолюция на Европейския парламент за въвеждане на европейска винетка, но сега това е предложението на комисията и аз препоръчвам да се съсредоточим върху данъчните теми, защото това, е наша, това са такива са нашите правомощия. Благодаря. Извинявайте, малко бях разсеян. Пристъпваме към гласуване. Една минутка и започваме. Yes.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 So as, as we have checking one uh, legal issue. Е, първия доклад е, Европейския банков орган. Първо да направим едно пробно гласуване. Моля, гласувайте. The vote still some colleagues do. Колегите още гласуват. Прекратете гласуването. Сега започваме. Ще гласуваме господин Виегас. Предложението на господин Виегас за споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия. Поименно, моля, гласувайте. One EPP too many. Okay. Vote is closed. Прекратете гласуването. 49 за, 1 против, 1 въздържан се. Приема се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към доклада на Моли Скот Кейто, доклад за устойчивите финанси. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 74 е, за. Против. Проверяваме 74 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против. Проверяваме 76-то, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. Сусно изменение. За. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Please, be quick. Моля, побързайте. Чакам ви. Добре, прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромиса без устното изменение за против въздържали се приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. Предполагам, ако искате да проверим, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 93 за, против, въздържали се, Проверяваме. Мисля, че се отхвърля, но все пак. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 94 за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинявайте. Мислех, че вие сте против, а пък вие сте били за. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 106 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против въздържали се, приема се. Изменение 118 за, против въздържали се, приема се. Компромис Е. Сусно изменение за, против въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да гласуваме. Искате да проверим ли? Добре, проверяваме. Моля, гласувайте. Oral amendment. But you will see. Vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме сега компромиса без устното изменение. За против въздържали се. Приема се. Компромис F за против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 174 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 175, да го гласуваме ли? Гласуваме го за, против въздържали се, приема се. Компромис и за, против въздържали се, приема се. Изменение 192 за, против въздържали се, приема се. Изменение 195 за, против въздържали се, приема се. Компромис J за, против въздържали се, приема се. 204 за. 204 за, против Проверяваме 204. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 205 за, против въздържали се, приема се. Компромис К за, против въздържали се, приема се. Изменение 209 на две части. Първа част за, против въздържали се, приема се. Е, втора част за. Против. въздържал. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 211 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Е, Начало на гласуването. Извинява се председателя. Прекратете гласуването. Приема се. С мнозинство два гласа. 213 за, против Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим ли? Не. Компромис Л за. Против въздържали се. Приема се. Компромис М за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 227 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 за против въздържали се, приема се. Компромис Н. Сусно изменение. Uh, Сусното изменение за. Против? Проверяваме. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме е, оригиналния текст без изменението за НП. За. Против въздържава се. Приема се изменение 241 на няколко части. На четири части. Първа част. За. Против се. Приема се. Втора част. За против. Проверяваме, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. А тъй като втората част беше отхвърлена, другото пада и минаваме на изменение 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. на гласуването. Приема се 244 пада компромис О. О. Компромис О. Грешка в произношението, казва председателя. Компромис О. С устно измерение. За. Против? Проверяваме. Моля, гласувайте. Един от НП повече. Край на гласуване. Отхвърля се. Компромис О без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис П. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 264. За, против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 260. 25 за, против, въздържали се, приема се, 266 за, против. Проверяваме. Странна комбинация. Край на гласуването. Отхвърля се 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Q за. Против въздържали се приема се. Изменение 278 за. Против въздържали се приема се. 279 за. Против. Проверяваме 279. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 280 за. Против.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 въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше 296. Аз казах 297. Да пов... Искате ли да повторим? 297. Моля, гласувайте. Нещо не се разбрахме с политическите групи. Край на гласуването. Край. Отхвърля се същия резултат. 298 приема се, 299 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 300 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 311 за, против, въздържали се, приема се. 312 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст, параграф 20, приема се. Оригиналният текст, точка от правило една, на приема се, изменение едно за против се приема се, две приема се, три приема се, изменение 2 за против се приема се, изменение 3 за против се приема се, изменение 4 за против въздържали се, Отх... отхвърля се, проверяваме, моля гласувайте. края на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст, е, четвърта точка, приема се. Изменения 5 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате ли да проверим? Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст на 5 за против въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. О, оригиналният текст на точката била 5. Край на гласуването. Приема се. Точката била 6 за против, въздържали се. Приема се 7 за против, въздържали се, приема се. Изменение 6, приема се. Точка 8 за против, въздържали се, приема се. 9 за против, въздържали се. А, да за ли са? Приема се. Изменение 7. За против, въздържали се, приема се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десети мотив за, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Приема се 11 мотив за, против въздържали се. Приема се изменение 9 за, против въздържали се. Приема се 10 за, против въздържали се. Приема се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 12 изменения за, против, електронна проверка. Vote is closed. Is... Край на гласуването приема се. 14 изменения. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 мотив за. Против. Въздържали се. Не виждам групите. Моля, гласувайте. По 20 мотив. Край на гласуването. Приема се. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За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 отпада. Трябва да премина на 18-то. 18, 40 и 20 изменения за против въздържали се приема се, 29 мотив за против въздържали се приема се и изменение 19 за против електронна проверка. Край на гласуването. Приема се 31 мотив. За, против, въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се. Приема се 25 Пето за, против. Проверка на 25-то по електронен път. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика 26 за. Против въздържали се приема се 27. Не можем. Беше отговора на въпрос без микрофон. 27 се прие, 28 се прие, 29 се прие, 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 31 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се, прие се 33 за, против, въздържали се, приема се 34 за,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 Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се 25, 58, извинете, за, против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме по целия текст с приятите изменения. по именно моля, гласувайте.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 Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа разлика. 23-то за против въздържали се. Отхвърля се. Предложението на комисията с приятите изменения поименно моля гласувайте. Vote, vote is closed. Край на гласуването. 36 гласа за, 15 гласа против, 3 въздържали се, приема се. Поздравления на докладчика. Две минути почивка, но ще продължим с гласуването след съвсем малко. We are far well in advance in our schedule, so we We move now to the uh, Bals Perez report on the uh, EBA Преминаваме към доклада за седалището на EPA. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно Авко 3 и Авко 4 за против въздържали се приемат се. Изменение 19 за против въздържали се отхвърля се. Бюджет 1 за против въздържали се. Приема се. Изменение 1 на съдокладчиците за против въздържали се. Приема се.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 приложението на комисията с приятите изменения. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. Както винаги в такива ситуации. Край на гласуването. 53 за, 1 против, няма въздържали се гласуваме по законодателната резолюция. Точка 2 от първоначалния текст за против възражали се приема се. Изменение 8 за против възражали се отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст на точка 3 за против въздържали се приема се. Точка 4 за против въздържали се приема се. Изменение 9 отпада. Десето за против въздържали се Отхвърля се. Отпада. Оригиналният текст на точка 6. За, против, въздържали се, приема се. Всъщност трябва да гласуваме първо първоначалния текст на точка 5. За. Против, въздържали се, приема се.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 52 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Докладът се приема и, закон... и решението също. Поздравления за докладчика. С това приключихме. Ще продължим работата си в 4.30.

one. Oh, and one o'clock, uh, those who are members, we have the banking union working. Един часа работна група на, за банковия съюз. Благодаря. Закривам заседанието.